външни работи тук в Европейския парламент. Компетентните френски власти ме уведомиха, че с действие от 16 май господин Ерик Андрие ще замести а, а, е, кадри на мястото на Паскал Кафен също ще има заместник. На мястото на господин Варсен ще има също нов депутат от френска страна. Така че аз още сега поздравявам нашите нови колеги от Франция. Съгласно нашия правилник, те трябва да декларират, че не заемат други длъжности, които са несъвместими с депутатски им мандат. И така, още веднъж сърдечно добре дошли на новите колеги. Колегата Серими също ми съобщи, че той се присъединява към политическата група на зелените. Компетентни